Bene, cari colleghi, allora la seduta è... Уважаеми колеги, нека да възобновим работата си. Протоколът от вчера ви е раздаден. Имате ли бележки по него? Е, Очевидно, че никой няма бележки. Смятаме протокола за прият и сега продължаваме по дневния ред. Следва изявление на Комисията за земетресението.